да започнем. Нека да започнем работа. Е е, е Както съм казвал и преди, това заседание се излъчва по интернет. Приветствам господин Лукаси, нашия нов администратор. Той работи в секретарията и унгарец. Преди господин Лукаш е работил като коректор, но не за нашата комисия. Надявам се, че при нас ще му хареса. И така вече ви го представих. Първо, приемане на дневния ред. Между другото, Днешното ни заседание ще бъде само днес, защото утре имаме процедури свързани с назначаването на новата комисия. Разбира се, ако искате, можем да продължим и да работим утре, но така ли иначе заседанието ни е насрочено само за този след обед и след като приключим с заседанието ще имаме среща на координаторите. Напомням на координаторите, че трябва да останат след приключване на заседанието. Вие Получихте дневния ред. Не се съмнявам, че вече сте се запознали с него. И преди да започнем, господин Ранге попита дали бихме могли да включим обмен на мнения за рамковото споразумение между парламента и комисията. Не виждам възражения. Не виждам възражения. Тогава ще включим и тази точка в дневния ред. Мълчанието е знак на съгласие. Така че предполагам, че всички одобрявате дневния ред, така че даваме думата на господин Ранхел по новата точка, новото рамково споразумение. We, uh, господин председател, uh, Както вече казах, ние организирахме няколко срещи. Това бяха първо срещи само в рамките на делегацията на Европейския парламент, оглавявана от господин Лене в 6 членен състав. Господин Лене проведе една среща с господин Барозо. И те двамата определиха основата за рамковото споразумение. След това имахме още две срещи с господин Барозо, които бяха много плодотворни. Утре ще имаме много важна среща между делегацията на Европейския парламент и делегацията на комисията. Господин Лене ще оглавява нашата делегация, а господин Барозо ще оглави делегацията на Европейската комисия. Всички ще участваме в тази среща. Бих казал, че има някои успехи. Не бих искал в момента да се впускам в подробности, защото все още има определено изискване за поверителност – но постигаме съгласие, свързано с, със собствената инициатива, с докладите по собствена инициатива, с гласуването, с вота на недоверие, извинете. Също така с, изразяване на доверие към отделни кандидат-комисари. Също така и във връзка с това как трябва да бъдат изслушвани кандидат-комисарите и как комисарите също трябва да бъдат изслушвани в пленарна зала. Тук също сме постигнали някое. Тук сме постигнали съгласие. И всичко, по което сме постигнали съгласие, изцяло отговаря на Лисабонския договор. Понякога дори надхвърляме границите на Лисабонския договор, но никога не вървим срещу него. И разбира се, ние се ръководим от разпоредбите на Лисабонския договор, включително и в нашите преговори. Смятам, че споразумението е много разумно, Преговорите в момента са на един много добър етап и взаимоотношенията са улеснени, тъй като и двете страни се съгласиха, че парламента трябва да има някои нови правомощия. Също така има съгласие, че има определени ограничения на тези правомощия, проистичащи от Лисабонския договор. и позициите на двете страни са балансирани. За това насоките на рамковото споразумение предполагам, че ще бъдат финализирани, ако не утре, то със сигурност до края на тази седмица. Разбира се, това са само политически насоки. Те изброяват само големите постижения, но за нас е много важно да се постигне това споразумение преди да се гласува за комисията. Разбира се, техническите аспекти трябва да бъдат уточнени едва след като комисията бъде утвърдена. Обеден съм, че можем да постигнем пълно съгласие някъде около Великден или може би скоро след Великден. Политическите постижения на парламента в преговорите с комисията, нези правомощия, които искаме да постигнем, те ще бъдат окончателно формулирани, утвърдени преди да се гласува за комисията. Така че аз съм изцяло доволен от постигнатия консенсус между различните групи в парламента. В делегация представени е либералите, зелените, социалистите и АНП. И съм доволен също и от позицията на комисията. След първоначалните ни разговори, които отначало бяха малко напрегнати. Смятам, че можем да очакваме по-големи постижения в институционалните взаимоотношения между парламента и комисията и по-малко постижения в такива сфери, каквито, например, са международните отношения. Мога да ви уверя, че в момента е гарантирано равнопоставеното отношение на комисията към съвета и към парламента. Комисията признава, че след Лисабонския договор ние ще получаваме същата информация и в същите срокове, както и съветът. Това е много важно постижение за нас от гледна точка на комуникацията и обмена на информация. Така че съветът и парламентът ще получават едновременно еднаква информация за инициативите на комисията. Така че ние сме равнопоставени със съвета. Този принцип вече е предмет на съгласие, което е постигнато. Така че това е един важен момент в преговорите и сигурно след утрешния ден вече ще имаме подробна информация. И, разбира се, първо тази информация ще бъде съобщена на председателския съвет и след това на нашата парламентарна комисия, която има за задача да докладва за състоянието с междуинституционалното споразумение. Благодаря ви за усилията, които сте положили, за информацията, която получихме. Ако има някой желание да вземе думата, моля. Никой не изявява желание. Благодарим на колегата Рангел за информацията, която ни предостави по отношение на тази инициатива и се радваме да а, се стигне до едно добро приключване на а, преговорите. На втора точка съобщение на председателя. Искам първо да кажа, че от НЕП госпожа Цеска е докладчик или по-скоро по изготвяне на становище. Става въпрос за едно по-добре, едно по-добро правоприлагане. Имаше е, среща на, в Испания с седем представителя, които са представители на Европейската политика на 2 и 3 декември. Това беше свързано с а, предстоящото тогава председателство на а, Испания. Много интересно беше а, да се присъства на тази среща а, там. Николо, Николо Песхариго ни увери, че договора от Лисабон ще бъде изпълнен и това ще е един приоритет за Испанското председателство. Разбира се, ние определихме и проблемите и темите, с които трябва да се занимаем в рамките на нашата комисията. Разбира се, сътрудничеството между председателството на съвета както и с висшия представител за външните отношения на Европейския съюз. Имаше и дискусия по отношение на службата за външни работи, за да се определят задълженията и а, функциите на а, тази служба. 18 служители трябва да бъдат внедрени възможно най-бързо в рамките на Испанското председателство, но в а, това беше повторено и от господин Сапатеро в пленарна зала. Трябва да се изготви един доклад. Uh, свързан с а, подписания договор. Разбира се, бързо трябва да влезе в сила и конвенцията за свързана с а, спазване на човешките права и основните свободи. А, има смесена а, комисия с представители на а, е, Испанското председателство и е, на Европейския парламент. Разбира се, трябва е, съгласно договор от Лисабон да се извършва контрол върху принципа на субсидиарност, както и да се извършват контролни дейности от страна на Европол и Евроюст. Беше припомнено, че добре да се прехвърлят тези контролни функции на Европол и Евроюст. Имаше и среща в университета в Сан Пауло, имаше общи изказвания, но беше проявен и голям интерес от страна на студентите и преподавателите, които са убедени, че Европейският съюз има нужда от по-голям капацитет, да, за да може да а, действа по-демократично и да има по-голямо влияние на световната сцена. Имаше след това а, още една допълнителна среща в вечерта с група от а, професори от а, университета. А, те изразиха своето мнение Разбира се, някой искаше да ни изпрати писмения текст, ако това все още не е факта, трябва да го потърсим, защото имаше много интересни изказвания на тази среща. Добре е да се прочете още веднъж тази информация. Имаше срещи с представители на гражданското общество на следващия ден. Главната тема беше, както може да си представите, информацията, която се представя на гражданите и това е нещото, което до голяма степен интересува гражданите. Ето, че приключвам с точка 2. Пристъпваме към точка 3. Одобряване на протоколите заседанията. Е, които вече е, проведохме от 3-4 ноември 2009, 24 ноември, 30 ноември до 1 декември 2009. Всички тези протоколи са на разположение, ако някой иска да ам, вземе думата, никой не иска, тогава приемаме тази точка, преминаваме към четвърта точка. Това е една много важна тема, институционални аспекти на присъединяването на Европейския съюз към Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Вие знаете, че имаше инициативен доклад, който беше одобрен на 7 декември 2009 от председателския съвет на този доклад в изготвянето му участваха представители на Комисията по основ... човешките права и основните свободи. Предложението беше изготвено съвместно от мен и от председателя на Комисията за основните свободи. Колегата Реги ще изготви доклада и ще е добре, ако ам, проведеме на размяна на мнение вече казах, че в рамките на Испанското председателство комисията иска а, да постигне съгласие в рамките на а, първото полугодие от годината. Сега давам думата на докладчика. Bueno, mm, Благодаря, господин председател. Ние се намираме на етапа на разработка на доклад на парламента, който според мен е сред е, един от най-важните документи, които би разработил парламента в рамките на проистичащото от Лисабонския договор. Както добре знаете, договорът в шестия си член предвижда по-скоро възможността Европейския съюз да се присъедини към Конвенцията за правата на човека и основните свободи. Нека се върнем на предисторията на този въпрос. Знаете, че от самото начало на Европейския съюз са налице проблеми или някои съмнения за действието на правата на човека в рамките на общностното право до такава степен, че до към 70-те години някои конституционни съдилища и в частност германският, италианският конституционен съд не бяха склонни да приемат общностното право, когато негови разпоредби противоречат на конституционните норми за правата на човек. И по съдебната практика, която междувременно се е натрупала в съда на общностите в Люксембург, Европейският съюз поема една двояка цел. От една страна да да разработи свой текст, харта на Европейския съюз за правата на човека и основните свободи, което е, постига висшата си правна форма в договора от Ница и се инкорпорира в Лисабонския договор – по е, първа алинея от 6 член. При това, оба, при това вече имаме своя харта за правата на човека с трите е, отказа от нейното прилагане от Великобритания, Польша и Чешката република. И сега вече, доколкото е формално прогласена по е, Лисабонския договор, тази харта води до следващата стъпка, а именно по втората алинея от шестия член на Лисабонския договор за присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция. И оттам Всичко е, това е също е, последица от е, запитване на Люксембургския съд за условията, според съда, при които Европейския съюз би следвало да се присъедини към конвенцията. И още през 1996 година съдът определи, че е фактически необходима конституционна реформа на Съюза, а именно изменение на договорните актове на Съюза, за да може е, Съюза да се присъедини към конвенцията. И когато Европейският съюз се присъедини към конвенцията, ще имаме една обща нормативна рамка, която ще дава пределна юридическа или правна сигурност. Понеже прилагането на правата на човека и на основните свободи и на всички принципи на общностното право е вече ще, ще бъде факт. И то в практиката на институциите на Европейския съюз. И при това двата акта ще трябва някакси да се съчленят, да се съчетаят. От една страна хартата, от друга страна е, конвенцията и съответно двата съдебни органа, люксембургският и страсбургският, ще трябва по някакъв начин да съгласуват практиката си. Това е всъщност предмета на доклада. Доклада, който ще внесем първо в е, комисията. Бързам да посоча на колегите от комисията, че в рамките на това решение попадат редица и експертни и политически въпроси, които следва да бъдат е, разрешени, да намерят своя отговор. На първо място възниква въпросът за начина по който Европейския съюз ще се присъедини към конвенцията. Можем да смятаме, за най-уместен, най-прекия път, а именно Съюзът да се присъедини като такъв и в същото време държавите членки, които са се присъединили към конвенцията, да могат да вземат решение за нейното изменение. Манера en la que la Unión Europea tiene que adherirse a la eh, Convención tiene una serie de límites, una serie de exigencias. В договора са посочени редица ограничения, редица, редица критерии. Става въпрос за Лисабонския договор. Лисабонския договор предвижда, в частност, акта, с който Съюзът се присъединява към Европейската конвенция, да не съдържа каквито и да било изключения от прилагането на Европейската конвенция, каквито са приети от отделните държави членки страни по нея. От това следва, че могат да възникнат някои затруднения понеже отделните държави членки, страни по конвенцията, могат да я прилагат по различни начини, пред, предвид дерогациите, които са направили е, на основание, че национално-правната им система не, е точно, не, не съответства точно на конвенцията. Например, една държава членка на Европейския съюз, която не е приела протокола за <clears throat> премахването на смъртонаказание, може да се окаже е, е, в положение при <clears throat> присъединяването на Съюза към Конвенцията за правата на човека да има ограничено действие за тази държава членка. Тоест не по силата на общностното право, а по законодателството на въпросата държава членка. И актът за присъединяване към конвенцията ще трябва да предвиди точно как и <clears throat> към кои протоколи към конвенцията ще се осъществи присъединяването. Това е, е пример за е, евентуално спорен въпрос. Присъединяването на Съюза като такъв ще бъде към цялата конвенция с всичките и протоколи, обаче Съгласно Лисабонския договор ще трябва да бъдат зачетени изключителните обстоятелства или изключенията, посочени от отделни държави членки, присъединяващи се индивидуално към същата. Докладът ще трябва да реши въпроса за автономията, за самостоятелността на Европейския съюз, по отношение на дела пред Страсбургския съд. Люксембургският съд естествено би изгубил статута си на последна инстанция по въпроси, с които обичайно е сезиран на общоевропейско равнище. Та, та, въпросите, с които е сезиран Люксембургския е, съд, по определение, при съответно решение на Люксембургския съд, биха могли да бъдат предмет на обжалване пред Страсбургския съд. От което следва, че Страсбургския съд става своеобразен върховен съд по отношение на Люксембургския съд, досежно правата на човека и основните свободи. И трети проблем. И това са е, отново неща, които ясно ще трябва да определим. Става дума за начина по който Европейският съюз ще участва в работата на институциите съгласно конвенцията и, и в частност е, Съда за правата на човек. Ако Европейският съюз се присъедини към конвенцията с списък кандидати за съдия представител на Европейския съюз в съда в Страсбург, наред с кандидатите за съдии на отделните държави членки, тогава съюзът би бил равнопоставен на отделните е, страни по конвенцията, съответно на отделните държави членки. И съветът на министрите на Европейския съюз ще трябва да, да разгледа този въпрос, как точно ще се осъществи е, е, равнопоставеността, пропорционалния принцип за определене е, състава на съда в Страсбург. Освен това, събранието, което избира съдиите, ще трябва да бъде е, съответно конституирано членове на Европейския парламент ще участват е, в това събрание, в тази асамблея за избирането на съдии и трябва да видим дали в събранието системно е, ще участват и представители на съдебните органи на отделните държави членки. Е, мисля, че нови съдебни назначения в Страсбург има около веднъж годишно. И това, че представители на държавите членки ще трябва да участват споредично в този процес – би могло да повлияе върху вътрешния начин на работа на, на съвета на Европа. Назначавайки съди, институцията на съвета на Европа е, ще трябва да се съобразява с мнението е, на някои, ако щете, случайно делегирани представители на Европейския съюз. Разбира се, всички тези условия ще трябва да бъдат договорени от Европейския съюз като страна по конвенцията. Сигурен съм, знаете, че е, по-настоящем вече текат трудни преговори между съвета на Европа и Русия – Русия все още не е ратифицирала 14-я протокол. Това е едно приложение към конвенцията, което легитимира съда за правата на човек. Пред съда за правата на човека постъпват толкова много жалби, че, че съдът е изключително пред, претоварен. Сега, Русия има някакви свои съображения да не иска да ратифицира 14-ти протокол. Лека, полека нещата напредват. Разбира се, е, руската дума е, реши наскоро да ратифицира 14-тия протокол и вече е, въпросът е пред горната камера на Руския парламент, е, е, но тук трябва да се внимава, понеже е, руснаците искат в съдебния състав на, на Страсбургския съд по всички въпроси, засягащи Руската федерация, да присъства руски съдия. От което обаче би следвало Европейския съд да получи правото е, да е, е, посочи свой съдия за участие в съдебния състав по всички въпроси, засягащи Съюза. Следващият въпрос, който искам да поставя е участието или по-скоро една възможност, която трябва да обмислим, когато една държава членка а, има разногласие с друга държава членка. И става дума за нарушаване на принципите на Лисабонския договор. Разбира се, трябва изрично да се изключи възможност нещо подобно да случи. Тук става дума за една пасивна легитимност. Изисквания на гражданите, свързани с прилагането на нормативни актове, които са в разрез с принципите на човешките права и основните свободи. Тук има три възможности и според мен те трябва да бъдат разгледани по-широко. Ако има една държава, която прилага общностното право и ако има жалба от страна на гражданин или на юридическо лице, че се нарушават човешките права или основните свободи, и когато един орган на европейско ниво признае, че наистина е имало на лице такова нарушение? И ако няма съмнение, че пряката отговорност е на орган на Европейския съюз или на държава членка, то тогава в такива случаи европейския гражданин може да бъде страна в съдебен процес в един от двата европейски съдебни органа, занимаващи с европейските права, е, човешките права. Al процесо, cuando haya un interés directo. По този начин гражданите могат да участват в съдебните процеси, ако те смятат, че техните интереси са засегнати. Tiene interés en defender el derecho comunitario o la circunstancia de que se trate. И така, Европейският съюз като цяло, като една общност има интерес от това тези съдебни дела да се разглеждат и да се решават. Също така имаме и проблем с това какви точно са условията за това Европейския съд да бъде страна в съдебен процес. Европейският съюз като трета страна също така би трябвало да може да упражнява всичките си права в един съдебен процес. Това е също един важен момент. Е, се produzcan, digamos, diferencias entre el tribunal... Също така е възможно да изникнат различия в решенията на съда в Страсбург и съда на европейските общности – мисля, че процесът на присъединяване към конвенцията трябва много ясно да разпише кои точно случаи са в юрисдикцията на Страсбургския съд. Мисля си, че най-логичният подход тук ще бъде да има една основа за добри взаимоотношения между двете съдилища. Европейската конвенция трябва да бъде един вид пътеводна звезда, когато се взимат решения по Европейската харта. Но когато става дума за по-големи подробности, то тогава смятам, че конвенцията трябва да има примат над хартата и тя трябва да служи за вдъхновение, когато се взимат решения, свързани с нарушаването на човешките права и основните свободи. Вече говорих за протокол номер 14. Трябва да подчертая, че преговорите за присъединяването към Европейската конвенция означава, че трябва да има работещи съдилища. И ние можем в рамките на няколко дни или седмици да решим проблема с подписването на протокол 14. За целта е важно да имаме съд, който да е преодолял една от основните прачки, а именно е реформирал структурата от която пресичаха проблемите. Много дела, заведени пред съда, така и не намериха своето решение. Разбира се, сам по себе си съдът е един важен орган. Но когато става дума за присъединяване от страна на Европейския съюз към конвенцията, поради самата природа на Европейския съюз и начина на процедиране с жалби, аз смятам, че трябва този въпрос да бъде разрешен преди Европейския съюз и цял да се присъедини към конвенцията. И последният момент, който трябва да разгледаме, то това каква точно ще бъде процедурата за присъединяване на Европейския съюз към конвенцията. Първо, Европейския парламент трябва да даде своето одобрение. Второ, трябва да има единодушие в съвета. Трето, трябва да има също така пълно съгласие за присъединяване към конвенцията и освен това накрая трябва да има одобрение от страна на всички държави членки за присъединяването на Европейския съюз към конвенцията. Така че ви описах основните проблеми, които включва това досие. Първият дебат, който ще имаме, ще се проведе през февруари. Така че да знаете какви са сроковете. Също така ще проведем изслушване. Мисля си, че вие, господин председател, казахте това, че ще имаме също така една среща на координаторите, в която ще участват няколко експерти, трима, 4, може би пет или 6, от Съда за човешките права, може би от други съдилища и правни органи. И ние ще обменим с тях мнения и през април или май ние ще можем да предложим изменения и да решим тези проблеми, които са поставени от нас с искане за разрешаване от страна на комисията Либе. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря ви. Господин Хауреги Атондо, мисля си, че наистина това, което вие направихте, беше един много обстоен преглед. Наистина това е един интересен въпрос, който те първа ще се решава и искам много сериозно да подходим към него. И ако са съгласни координаторите, може би наистина да проведем едно изслушване с външни експерти, така както беше предложено. Господин Северин, ще ви дам думата след една минута, но само едно-две неща, които бих искал да кажа. Първо, взаимоотношенията между Съда на Европейските общности и Европейския съд по човешките права. Конвенцията за човешките права гласи, че трябва да бъдат изчерпани всички вътрешни процедури, така че присъединяването на Европейския съюз означава и тук гледам към господин Хауреги, т.е. това означава, че Европейския съюз се присъединява като допълнение към присъединили се държави членки. И ако има проблеми, свързани с човешките права, може да се окаже, че вие не може да се обърнете към съда за човешките права, докато не са изчерпани всички средства за правна защита в рамките на европейската система. Така че по този начин съдът по човешките права става наистина върховен съд. Другият проблем се отнася до правомощият на парламента. Това, което тук е необичайно, е, че сегашната конвенция за човешки права означава, че тя е приложима за всички държави членки, които са членове на съвета на Европа. Европейският съвет ще се присъедини към конвенцията, но не и към съвета на Европа, защото ако беше вярно обратното, то тогава трябваше да променим член 46, който предвижда ратификация от страна на всички държави членки на съвета на Европа. Разбира се, ние нямаме никакво намерение да участваме в ПАСЕ, защото ние не сме член на съвета на Европа, но редица актове, които се отнасят до функционирането на съдилищата, ще трябва да бъдат променени. Господин Северин, благодаря ви, господин председател. Преди няколко години бях член на група колеги, в конвента, които много подкрепяха идеята за присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция, веднага щом Европейския съюз придобие правосубектност. Когато слушах господин Хореги, дали това ще бъде добре, защото това е нещо, което изисква много усилия, или просто не сме се справили добре, щом толкова проблеми изникват. И има два проблема, които вие вече посочихте, господин председател. Ще започна с последната част на доклада. Наистина, убеден съм, че трябва да проведем среща с експерти, да имаме един по-широк дебат, за да изясним нещата и за да можем да направим някои изводи и заключения. Това е първото, което искам да кажа и да подкрепя това предложение. Това точка – да, много важен въпрос е фактът, че не може да има реално присъединяване към конвенцията, без да се приеме юрисдикцията на Европейския съд по човешките права. И що се отнася до този съдебен орган, той ще бъде съдът в последна инстанция – след като всички останали средства за правна защита са изчерпани националните средства и също така обръщането към органи, съдебни органи на европейско ниво. Опасявам се, че нещата, доколкото разбрах от докладчика, нещата ще бъдат тъкмо противоположни на това, което каза докладчика. Съдът в Страсбург ще бъде съдът в последна инстанция. И трета точка – ще бъдем част от Европейската конвенция за човешките права. Просто защото сега вече имаме правосубектност. Така че в това отношение смятам, че можем да бъдем съдени в съда или пък ние ще можем да съдим някого в съда, ако това е последица от законодателство на Европейския съюз, а не държавите членки. И сега четвърта точка. Не мисля, че държавите членки трябва да ратифицират или да утвърждават присъединяването на Европейския съюз към конвенцията. Защото държавите членки вече са ратифицирали Лисабонския договор и по този начин те са изразили своето съгласие Европейският съюз да се присъедини към конвенцията. Освен това, онзи, който ще бъде страна по конвенцията, ще бъде Европейският съюз с неговата отделна правосубектност. Що се отнася до държавите членки на съвета на Европа, които не са държави членки на Европейския съюз, те трябва да ратифицират акта за присъединяване, просто защото of the European uh, of the Council of Europe. Защото само държавите членки на съвета на Европа са страна по конвенцията. Тоест, държавите членки на съвета на Европа трябва да съгласят с акта за присъединяване на Европейския съюз. Смятам, че трябва да разберем, че държавите членки, които са, че, трябва да отчитаме, че държавите членки на Съвет на Европа, които не са държави членки на Европейския съюз, също могат да ни съдят по силата на Европейската конвенция за човешки права. И тогава сигурно те трябва да имат достъп и до нашите съдилища, ако е необходимо. Сигурен съм, че ще има и други варианти. Е, и ще имаме други възможности да разглеждаме тази тема. Но смятам, че нашия докладчик трябва да обмисли сериозния принципен въпрос единствено на юрисдикцията на човешките права, за човешките права в Европа и единство на разпоредбите, отнасящи се до човешките права. Защото било по същество или било по съдебна практика, ако се създаде противоречие, между Европейската харта и конвенцията, то тогава можем да имаме сериозен проблем и можем също така да предложим една възможност съдещите се страни да търсят онзи съдебен орган, който е по-подходящ за техните интереси, техните интереси, а това не е допустимо. Така че трябва да разгледаме въпроса за договорите. Не европейските договори, а другите договори, и тогава ще можем да видим възможностите за обединяване на юрисдикцията, ако има противоречия в юрисдикцията и също така да консолидираме, да унифицираме материалното право. И може би ще можем да изобретим нещо, за да улесним работата на Европейския съд по човешки права, защото този съд наистина работи много бавно поради това, че е претоварен Сигурен съм, че ако има нов член на конвенцията, това само ще претовери допълнително Европейски съд по човешките права. Благодаря. Виждаме, че отново се почерта сложния характер на тази тема. Господин а, Северен а, по, а, подчерта важността също така. Благодаря, господин председателю. Аз се радвам, че ние провеждаме в момента тази дискусия е, и че Комисията по конституционални въпроси е, се е взел с нелеката задача да се заеме с този въпрос. Искам да изразя поздравления към докладчика, защото темата е много важна. Нека да изразя едно твърдение – Това е нещо, което искам съвсем ясно да заява, а именно, че Европейския съюз трябва да се придържа към основните права на човека. Ние така или иначе се придържаме от дълго време към тези човешки права и основни свободи, когато са подписани договорите, нямаше, а, не е имало а, такава харта, която да е включена в а, тях, но при прилагането на общностното право през 60-те, през 70-те години, всички решения а, на съда са били свързани, са се съобразявали с тези права и свободи. Римските а, договори а, все още са от а, значение. Още Делор е подписал едно споразумение за, за бъдещето при съединяване на една такава а, харта, след това имаше а, други конвенции, след това член 62 в договор от Мастрихт, който също а, беше свързан с тази а, тема. Парламента предприе една инициатива а, да се позове на конвента, за да може тази декларация за защита правата на човек и основните свободи да бъде включена в Лисабонския договор. Аз съм сигурен, че няма противоречие между Хартата за основните права и свободи и с римските договори. Има ам, разпоредби, които а, казват кои права ще бъдат признати в Хартата и които са в съзвучие с общностното право. Това също беше постановено и от Съда на европейските общности. Разбира се, както знаем, хартата е част от Лисабонския договор и това трябва съвсем ясно да го заявим. Господин Северин, е, постави един риторичен въпрос дали сме се справили добре или не по отношение на тази инициатива. Няма, никакъв, а, няма никакво съмнение, че а, ние се справихме добре, тъй като присъединяването на Европейския съюз към тази конвенция е една крачка напред. Е, разбира се, това е нещо, повече това е една гаранция за нашите граждани, че техните права и свободи ще бъдат спазвани. От политическа гледна точка не трябва да изпускаме от очи. Андрю Драв може би знае по-добре кога беше проведена конферен... министерската конференция. тъй като Европейския съюз трябва да се присъедини към тази конвенция с квалифицирано мнозинство. Разбира се, в договора заменихме Шел с Мей по отношение на квалифицираното мнозинство, защото Шел и Мей имат абсолютни друг, различно значение едното е, че трябва да има единодушие, другото е, че може да има единодушие. Разбира се, трябва да положим повече усилие, за да се справим с тези препятствия. Аз не се съмнявам, че тези, които не искат, има такива държави членки, те със сигурност ще упражнят цялото си влияние, за да поставят такива правни бариери. Но мнозинството в парламента смята, че а, това е правилния път и в доклад на господин Хауриге също е посочено, че тези теми трябва а, да бъдат обсъдени, тези проблеми трябва да бъдат преодоляни, за да се даде възможност за присъединяване към конвенцията. Това трябва да е целта на а, доклада, което а, би довело а, и а, до организирането на изслушвания. Разбира се, можем Рене Ван де Линде, който сега е председател на Сената в Холандия. С него преведохме много разговори. Ето защо при тези изслушвания може да бъде поканен. Господин председателю, вие също казахте, че конвенцията за защита на правата на а, човека засяга само държавите членки. Е, трябва да бъдат а, направени вътрешни промени в рамките на конвенцията. Тук става въпрос за едно двустранно а, решение, споразумение. Европейския е, съвет е пазител на е, тази конвенция. Ние не можем да кажем, че утре ще се присъединим към нея и тя може да бъде променена. Ето защо трябва да има процес на ратификация от страна на всичките 47 членки, държави членки на съвета на Европа моят правен инстинкт ми подсказва, че трябва да има процес на ратификация от всички членки. Има една тема, която много ме интересува по отношение на а, съвета на европейските общности, а именно възможността да Съда на Европейските общности да играе ролята на последна инстанция. А, може би за група от а, граждани или само от един гражданин. Това е добавената стойност в рамките на тази конвенция. Това дали е част от успеха или от неуспеха. Руските граждани всеки ден изпращат а, отделни оплаквания е, същото е, се случваше и в е, Обединеното кралство. По този начин се стигна до едно прекомерно натоварване на този съд. Но, може би, присъединяването към тази конвенция ще допринесе за решаване на проблемите, които не можаха да се решат до сега. Член 25 ние знаем, че това беше старата номерация. Не знам дали това все още е актуалният член в конвенцията, но а, той гласи, че всеки има право да се обърне към Съда на Европейските общности като последна инстанция. И това пак повтаряме добавената стойност на тази конвенция. Когато ам, и трябва да се прави разграничаване между национално законодателство и общно законодателство. Ние се позоваваме на решения, които засягат Европейския съюз. И ние трябва да се занимаем с а, тази тема. А, кой ще представлява Европейския съюз, а, кой ще го номинира. Това беше въпрос, който беше повдигнат от колегата. Този въпрос трябва и да го решим. Много е трудно и сложно, но повтарям още веднъж мнението на моята политическа група. Това е една много важна политическа тема, с която се занимаваме е, от договора подписан от Спинели. До днешния а, ден се занимаваме с а, този а, въпрос. Разбира се, трудно е и сложно, но ние ще продължаваме да водим тази борба. Бях шокиран, че правната комисия не е заела позиция и не е изготвена становище, тъй като комисията Либе получи правото да изготви доклад, но правната комисия трябва да се изкаже по този въпрос, но явно не е изготвила становище. Е, сега, след като поехме тази инициатива, изготвихме този доклад, ще подготвим пътя за едно добро решение. Това е една много добра инициатива, господин председателю. Ние ще продължаваме се занимаваме с тази тема, ще работим а, и за напред, за да намерим едно решение. Благодаря. Преди няколко години дойдох тук в парламента и в правната а, комисия и правата на човешките права. След това човешките права бяха прехвърлени в комисията а, Либе. Но едно становище щеше да е добре да чуем от страна на правната комисия. Так, е, форман. Е, я деля betragtningerne om væsentligheden. Благодаря, господин председател. Аз е, споделям изтъкнатите съображения за важността на въпроса той наистина е свързан с редица юридически аспекти, но преди да се изкажа по същество, бих искал да кажа няколко думи Въпроса бих искал да засегна за, за съдията представител на, е, на Европейския е, съюз. Според мен няма да е добре ако в край на краищата, в последствие, ако един съдия трябва да бъде е, отново е, е, номиниран, не може да се взема предвид при подновяване кандидатурата на един съдия, не би трябвало да се взема предвид практиката на същия съдия по решение за зягащи страната, която евентуално би го номинирала. Е, примерно аз като представител на Дания е, не мога да допусна датското правителство да определя бъдещето на кариерата ми за години напред. Това противоречи на независимостта на съдията, поради което един съдия, действащ е, в съда в Страсбург, не би следвал да бъде в състава на съда, разглеждащ дела, засягащи страната му в договора Лисабонския е предвидена вече разлика между хартата на Съюза от една страна и конвенцията на е, съвета на Европа от друга. Е, има една клауза от конвенцията от 72 година, съгласно която е, хартата би могла да доразвива конвенцията. Възникват обаче трудности, доколкото хартата е наднационален акт, а конвенцията е международно правен акт, т.е. договореност между държави. И ако има някакви санкции, които ще се налагат, това ще става по хартата за правата на човека. В съвета на Европа механизма е друг. И съответно, ако ще се налагат санкциите, трябва да минат през Люксембургския, а не през Страсбургския съд. И тук възникват редица проблеми, досежна компетентността на съда е, от, от чисто материално правна гледна точка. Фактът, че са е, постановени решения, които от една страна са задължителни, от друга страна не са, Фактът също така, че пред Люксембургския съд действа принципа за субсидиарността, докато пред Страсбургския съд се допуска свобода на преценка, поражда разлики в определенето на приложното поле, на, на правната област. решението на Люксембургския съд може да зачита принципа на субсидиарност, докато пък Страсбургския съд може по своя преценка да се самосезира с делото. И 72-3 от конвенцията не би следвало да бъде пречка за по-нататъчното развиване и прилагане на хартата. Как ще се реши обаче този проблем, ако Страсбургската конвенция е, е, преобладава е, има приоритет пред решенията на Люксембургския съд. Значи имаме един гражданин, който се жалва пред Националния съд, след това отнася жалбата си до Европейския съд. Е, Европейския съд отсъжда в негова полза и вече по чисто формални причини е, загубилата държава членка в това дело би могла да сезира Страсбургския съд, той пък да постанови в нейна полза и така накрая ще в ущърп на гражданина. И тук отново възникват въпроси за това, кое решение е задължително и кое не. И освен това въпроса за противоречието между тези два принципа, които определят компетентността на двете съдилища. Единия за субсидиарността, другия за е, преценката на съдебния орган. Както е, разви проблема и господин Мендес Девиго, възниква въпроса и за представителството на общностните институции в рамките на конвенцията. Е, в съвета на Европа има колеги от изток, които се възползват от всяка възможност когато се е, правят предложения за изменение и допълнение на конвенцията, за да възпрепятстват. Това, което виждаме става във връзка с 14-тия протокол. Значи трябва да бъдем крайно предпазливи, крайно разумни и да се запитаме защо, дали, дали е необходимо да се приема 15-ти протокол или просто е крайно време вече изцяло да се ремонтира конвенцията. Е, е, спора с думата е, руската по отношение на 14-ти протокол е толкова задълбочен и детайлен, че фактически възпрепятства напредъка. И, а, както каза и господин Мендес Девиго, а, изменението на, на нещата по двустранна линия би било опасно. Не защото няма воля от страна на Европейския съюз, а защото има държави членки, които биха се възползвали от този двустранен характер за свои политически цели. Не бива да има в край на краща две различни правни норми Едната в рамките на съвета на Европа, другата в рамките на Европейския съвет. Е, да не говорим, че това поражда правна несигурност за гражданина. Необходимо е двете системи по някакъв начин да конвергират. Благодаря, господин председател. Господин председател, мисля всички сме наясно. Това е изключително важен и, и вълнуващ, бих казал, въпрос. Трябва да припомним обаче, че е, е, приемането на задължителния характер на е, хартата е, бе свързано като условие е, е, с присъединяването на Съюза към конвенцията. И по този въпрос парламентът трябва да бъде твърд в позицията си, независимо от сложностите, които наистина възникват по пътя, по трънливия път към тази цел. Хартата е нашата форма на израз, на, на прецизиране на конвенцията. Разбира се, хартата отива по-далеч от конвенцията. Приложното поле на хартата е по-широко. Обаче ограниченията, които се прилагат по отношение на практическото действие на хартата в държавите членки, също се прилагат и за връзката между хартата и конвенцията. Вярно е, ще има противоречие, дори е, стълкновение между конвенцията в приложението и за вътрешноправни въпроси в държавите членки от една страна и приложението и от друга за въпроси от общо съюзен характер, така да се каже, от Брюксел. Според мен обаче това напрежение, това противоречие не може да не бъде и, източник на творчески решения, е, на онези, които се опасяват от е, евентуално стълкновение между съдилищата, бих казал, че те вероятно преувеличават проблема. Е, в миналото е имало едно добро сътрудничество между двата съдебни органа и според мен трябва да гледаме на Страсбург като на външен надзорен орган по отношение на Люксембург, а не като на върховен съд. Според мен да се гледа на Страсбургския съд като на върховен съд е неуместно, не, не, не е правилно. И е, доколкото Люксембургския съд непрекъснато трупа е, и ще трупа за напред е, практика в областта на основните права и свободи, на практика мисля, част от проблемите, от които някои се опасяват по-настоящем, няма да се реализира. Най-сетне бих казал, че ако се присъединим, ако успеем в присъединяването си към Европейската конвенция, от нас ще зависи е, да стимулираме и реформа е, на Страсбургския съд понеже, както каза председателят, по-настоящем този съд е, е прекалено ограничен е, е от е, е, препятствия от процесуален характер, а и претоварен е, с дела. Онова, което ние бихме могли да допринесем за Страсбургския съд е именно е, да стимулираме неговата реформа. И това следва да се подчертае, мисля, в решението на нашия парламент по въпрос. Благодаря. Господин Бронс има думата. Благодаря, господин председател. Има едно общо правило в политиката, че не се задават въпроси, ако вече не знаеш отговор. Аз сега ще наруша това правило и ще задам няколко въпроса, чието отговори не знам. Първо, отношението на Европейския съюз към съвета на Европа и конвенцията ще бъде ли аналогично на отношението на Великобритания преди 2000 година? С други думи, ние се изразяваме привързаността си към принципа, без обаче да се присъединяваме към самата конвенция. Или пък обратно, конвенцията автоматично ще се превърне в част от общностното право. По-нататък, цялото бъдещо европейско законодателство ще се предшества ли от някаква декларация на комисията, съгласно която проекто актът е, съответства или комисията смята, че не противоречи на конвенцията? И на трето място, е, една международна организация, в случая Европейския съюз, по същество се присъединява към друга международна организация, Съвета на Европа. И принципите на съвета на Европа, прогласени в конвенцията, ще имат ли приоритет е, по-голяма правна сила от е, законодателството на Съюза? На четвърто място, чувал съм тук, а вероятно и в Комисията за правата, е, чувал съм, че е възможно трите държави, които факултативно са се отказали от прилагане на хартата, в бъдеще да сезират Страсбургския съд, за да атакуват този факултативен отказ. Той граждани на, на тези държави биха ли могли пред Страсбург да атакуват политиката на собствената си страна по отношение на хартата. На последно място, правилно ли съм разбрал, че две страни и двете държави членки на Европейския съюз не биха могли да се съдят една друга в Страсбург, обаче е, държави членки на съвета на държави членки на Европейския съюз биха могли да е, започнат е, производство в Страсбургския съд срещу държава членка или пък обратно да бъдат ответник по дело заведено от държава членка. Благодаря. Да, други да. Благодаря, господин председател. Позволете ми да кажа колко съм удовлетворен от е, тази дискусия за евентуалното присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека. И аз е, поздравявам колегата Яреги за отличното встъпление, е, увод към, към проблема като професор по конституционно право и правата на човека, аз винаги съм се изказвал за присъединяването на Европейския съюз към конвенцията. Така че отново нека кажа, много се радвам на възможността да участвам в тази първа дискусия. Според мен, вероятното присъединяване на Европейския съюз към Страсбургската конвенция означава две неща. Първо, е, е, е, конвенцията ще стане неразделна част от правната система на Европейския съюз с приоритет пред нашето вътрешно право, понеже в областта на правата на човека конвенцията е акт от по-висок порядък. Ще бъде върховният акт който институциите е, и държавите членки ще трябва да зачитат. На второ място, всеки гражданин на Европейския съюз е, е, ще има възможност да обжалва пред Страсбург всяко решение, било то на законодателен орган или на административен, или пък на съдебен орган на Съюза, на, на самия Европейски съд. И това в случай, че въпросният гражданин смята, че тези актове нарушават Европейската конвенция за правата на човека, от което следва, че всички европейски институции, в това число съдът, от присъединяването на Съюза към конвенцията, ще трябва да се съобразяват с нея. Разбира се, на пръв поглед няма противоречие между хартата и конвенцията. Обаче същото може да се каже за връзката между нашите собствени конституции и Европейската конвенция за правата на човек от това не, не, не следва, че нашите е, страни не са били осъждани. Напротив, някои от тях нееднократно са били осъждани от Страсбургския съд за нарушение на Европейската конвенция. И ние трябва да сме готови да, да се примирим с възможността Европейският съд да бъде осъден от е, Европейския съюз, извинете, да бъде осъден от Страсбургския съд във връзка с административни, законодателни решения или и решения на, на съдилища, в това число на Европейския съд. Това е възможност, която по принцип не можем да изключим. Ето защо трябва да призная, че е необходимо да мислим и за изпълнението на такива решения срещу Европейския съд, постановени от Страсбургския е, съд. Е, от самото начало трябва да мислим за този проблем. Как ще подготвим европейските институции за изпълнението на решения на Страсбургския съд, понеже изпълнението на такива решения е, не се свежда единствено до някаква финансова страна, до обещетение, до глоба или нещо подобно. Едно такова решение на Страсбургския съд би могло да е, наложи преразглеждането или отмяната на административни решения, та дори и на съдебни решения, взети от Европейския съд. Така че, според мен, тези проблеми следва да бъдат огласени и осветлени. Изключително важно е да сме готови да изпълним евентуално решение на е, Съда за правата на човека срещу Европейския съюз. Господин Фокс има думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на господин Хареги за много интересното въведение. Трябва да призная, че е, съм искрено неопределен по въпроса за или против присъединяването на Съюза към конвенцията. Възникват практически въпроси у мен, е, които бих искал да получа отговор преди да се определя. И първият от тези въпроси е по какъв начин ще се подобри защитата на правата на човека. С други думи, нищо ли няма да се промени и онова, което фактически ще постигнем е да усложним правната материя в изгода на колегите юристи и на никого друг, или пък ще се получи наистина полза за народите на Европа? Отговор нямам, бих искал да помислим. Бих искал също така да знам по какъв начин присъединяването на Съюза към конвенцията би повлияло върху изпълнението на неговите решения. Е, с други думи, кой ще изпълни решението, ако то е срещу Европейския съюз? Ще се промени ли начина на изпълнение, ако съдът постанови срещу държава членка? Ще има ли загуба на суверенитет или не? На мен ми харесва идеята да проведем изслушване, е, при което е, да, да се чуят мнения от широк спектър. Онова спектър, което не би трябвало да, да се получи, е една лектория на изтъкнати научни работници, които по различен начин казват едно и също. Ме ми се струва, че трябва да поканим и противници на самото присъединяване към конвенцията, понеже в противен случай изслушването няма да има никакъв смисъл. Благодаря, господин председател. С интерес ще очаквам по-нататъчния ход на този дебат. Господин Офмайстер от Европейската комисия, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. От името на комисията и изразяваме дълбоката ни благодарност към докладч господин Хаураги за толкова блестящо представяне на специализираните въпроси, които съдържа това досие. Сега съвсем накратко ще очертая процедурните етапи от гледна точка на комисията. Както вие казахте вече, господин председател, господин Барозо вече публично е казал, че присъединяването на Европейския съюз ще бъде приоритета в третия му мандат. Затова очакваме, че официалната препоръка към съвета за започване и финализиране на преговори ще постъпи скоро, след като бъде одобрена комисията Барозо. Така че комисията има готовност след 9 февруари да подготви и да предложи своите препоръки. Второ, за самите преговорите. Както вие знаете, според Лисабонския договор, парламентът ще бъде изцяло информиран. Това е в съответствие с член 218 на договора. Така че вашата комисия ще получи цялата необходима информация. И накрая. Господин Северин и господин Давиго попитаха за ратифицирането на възможния акт за присъединяване, дали държавите членки трябва да ратифицират това присъединяване. Искам да ви уверя, че вече има процедурна клауза, член 26 в Лисабонския договор. Там се казва, че съветът взима решенията си с единодуши и след това тези решения трябва да бъдат утвърдени от конституционните, от конституционните съдилища на държавите членки, т.е. националните държави, извинявайте, държавите членки, националните парламенти също ще участват в този процес. Така че държавите членки ще ратифицират този акт. Благодаря още веднъж на всички. Разбира се, първо на докладчика, господин Хауреги, за много доброто информиране на колегите по този сложен въпрос. Благодаря ви. Добре. Може би господин Хаореги ще вземе отново думата по някои от въпросите, които бяха поставени и ще направи своите заключения. Благодаря ви, господин председател. Не знам дали бих могъл да отговоря на толкова въпроси hacerlo sin perjuicio. Но, разбира се, ще се опитам. Разбира се. Ние ще имаме още възможност да обсъдим всички тези въпроси, когато представя самия документ. Ще започна с последния въпрос от господин Фокс за обжалване на решенията. Както аз разбирам, решенията на Страсбургския съд са изпълними. Те подлежат на изпълнение. Дори когато държавите членки имат възможност да осъществяват надзор над изпълнението на решенията. Бих искал да кажа за Испания. В Испания имаше много важен закон, който беше прият и който забраняваше участието в групи, за които се подозира, че са близки с терористични организации. Това беше всъщност, както се твърдеше, отричане на основна свобода. И съдът в Испания беше казал, че този закон не противоречи на Конституцията, тъй като е забранява връзки с терористични организации. Ако Страсбургският съд би постановил нещо различно, то тогава Испания би трябвало да бъде длъжна да промени това законодателство и да приеме друг закон, който би позволил участие в групи, свързани с терористични организации. Така че няма съмнение, че има такава възможност законодателството да бъде променено в резултат от решение на съда в Страсбург. Господин Фокс също така много основателно попита дали не създаваме една система на защита, която де-факто защитава свободите на европейските граждани. Аз смятам, че Европейският съюз, чрез присъединяването си към Европейската конвенция, наистина предоставя нова уредба, нова възможност, допълнителна възможност за защита на човешките права на гражданите на Европейския съюз. По този начин се засилва европейската демокрация и демократичните принципи. Аз мятам, че те много добре се прилагат в Европейския съюз, но така ли че те ще бъдат засилени още повече. По-настоящем един европейски гражданин не може да се обърне към съда в Страсбург, дори ако той живее в държава, в която има закони, които според този граждан противоречат на човешките права и основни свобода. В момента европейските граждани нямат възможност да успорят пред съда в Страсбург законодателство на държавата членка или европейско законодателство. По този начин ще има повече закрила и повече правна сигурност за европейските граждани. Тоест ние разширяваме обхвата на защита на човешките права на европейските граждани. Ние имаме харта, над нея стои конвенцията и съвсем логично имаме съдът на европейските общности с неговата юрисдикция. И също ще имаме и възможност за обръщане към съда в Страсбург. Както каза господин Дъв, не става дума за това, че ще има съди, съд от втора инстанция, който е над съда в Люксембург. Не. Ще имаме възможност за обръщане към съд, който ще следи изпълнението от страна на Европейския съюз на, своите, на неговите, извинете, международно-правни задължения. И той ще следи дали се спазва конвенцията и това ще бъде неговата изключителна роля. Това ще бъде изцяло ролята на съда в Страсбург. Това трябва да се подчертае. Имаше още някои въпроси. Дали други държави подписали Европейската конвенция, дали те могат да завеждат дела срещу Европейския съюз? Това е разписано в член 35 и 36 на конвенцията и това означава, че има така възможност. Не става дума за това, че една държава членка може да заведе дело срещу друга държава членка. Това е възможно, да, но и Европейския съюз може да заведе дело в Страсбургския съд срещу всяка една от 47-те държави, подписали Европейската конвенция. По този начин се гарантират основните права и свободи, например свободата на словото. И така, това, което казах в уводното си изказване, че от гледна точка на принципите, залегнали в основата на Лисабонския договор, ние не можем да кажем, че не може да бъде заведено такова дело. Отделните държави, членки на Европейския съюз, съответствие с Лисабонския договор, не могат да заведат дело срещу друга държава членка на Европейския съюз. за съда в Страсбург. Не мисля, че може да завеждате дело там, визирайки Европейската харта за основни права, защото ако завеждате дело в съда в Страсбург, то трябва да се позовава на протокол 8 от договора. Или дори, по-точно, трябва да има съответствие с разпоредбата за отделните случаи на обжалване и надлежна процедура, така както гласи протоколът. Независимо от това, всяко дело, заведено срещу Европейския съюз, трябва да отговаря на условията, изложени в протокола – и аз смятам, че това е тясно свързано с условията на Лисабонския договор. Мисля си, че има пълно съответствие. И не трябва това съответствие да бъде успорвано. един закон може да не отговаря на принципите на конвенцията и в резултат от това може да бъде подадена жалба. Затова европейските институции могат да бъдат предмет на жалба пред съда и съдът в Страсбург ще играе ролята на външен контролен орган спрямо европейските институции. И ако Европейският съюз стане пълноправен член на конвенцията, то тогава европейските институции ще подлежат на такъв контрол. Искам да подчертая, че Обединеното кралство е член на конвенцията, пълноправен, активен член на конвенцията. Следователно, ще, едва ли ще има някакви промени в сегашното положение на Обединеното кралство, тъй като то вече е подписало конвенцията и е част от Европейския съюз. И сега като държава членка на Европейския съюз просто ще бъде част от Европейския съюз, който в своето качество на юридическо лице подписва Европейската конвенция. Имаше въпрос за назначаването на съдиите. Съдията като член на отделна държава членка има права и задължения. Той има право да участва в разглеждане на делото, което се отнася до държавата членка на съответния съдия, но няма право да се произнася или да влияе по какъвто и да било начин върху съдебното решение. Така че съдът проучва исковете или жалбите на отделните държави членки, те трябва да разберат какво точно се случва в дадена държава. И съдът ще изслуша съдията от съответната страна, но този съдия няма да има право да се произнася по този въпрос. Да дава своето становище. Т.е. националния съдия в този случай ще бъде изслушан. Неговите мнения могат да бъдат взети под внимание – Например, ако регламент на Европейския съюз се обжалва или пример на приложение на Европейска директива от държава членка, то тогава Европейският съд ще може да участва в дебата, той ще може да обясни директивата или регламента да обясни това, което предизвиква съмнение, че противоречи на конвенцията. Съдята трябва да може да обясни нещата, ги постави в контекст, но няма да има право да участва в вземането на решение и няма да има възможност, няма да има право да гласува по конкретния случай, по конкретното дело. По този начин eh, става ясно, че съдът за човешките права не трябва да се разглежда като съд в последна инстанция, нещо, което е над съда в Люксембург. По-скоро трябва да разглеждаме този съд като е един специализиран съдебен орган, който се специализира върху случай на нарушаване на човешки права и основни свободи. Така че съдът на европейските общности в Люксембург ще продължи да проучва начина на прилагането, изпълнението на хартата. Но само когато някой смята, че основните свободи или човешките права са били нарушени от закон или отделна разпоредба, то тогава случат може да бъде отнесен до съда в Страсбург и този съд ще реши дали наистина има нарушение. Така че не става дума за това, че съда Страсбург става съд последна инстанция над съда в Люксембург, който проучва изпълнението и спазването на хартата. Начинът по който вие тълкувате това трябва да бъде такъв, че Европейският съд по човешките права ще създава съдебна практика, ще разглежда дела и ще бъде източник на вдъхновение – за разглеждане на дела, свързани с нарушаване на основните права, така както са изложени в хартата. Тоест, по този начин ще има основа за разглеждане на дела, свързани с обвинение в нарушаване на хартата. Може би не се изразих правилно, господин председател, но част от принципа, в съответствие с който ние се присъединяваме към конвенцията – е това, че ние ще участваме в асамблеята, в парламентарната асамблея на съвета на Европа. Но важно е за нас да проучим факта, че ако участваме в назначаването на съдиите, то ние ще трябва да участваме в ПАСЕ като цяло. Спомням си моят опит от тази асамблея Парламентарната асамблея гласува по назначаване на съдията. Европейският съюз предлага три кандидатури на съдии и след това Асамблеята на съвета на Европа решава за това кой да бъде единственият съдия от трите предложени кандидатури. Creo que es verdad también que si el protocolo 14 se aprueba, Смятам, че също така е вярно, че ако протокол 14 е утвърден, бъде утвърден, то тогава преговорите с съвета на Европа ще доведат до естествения завършек на процеса на присъединяване към Европейската конвенция от наша страна. Предполагам, че формулата ще включва един нов протокол, но трябва да потърсим в рамките на протокол 14 възможности за правна гъвкавост. Начинът по който в момента разглежда ситуацията съдът в Страсбург, протокол 14 е достатъчен, ако бъде утвърден. Всяка от държавите, членки на Европейския съюз, е приела някои, но не и всички протоколи. И всяка държава членка трябва да разгледа ситуацията преди да се започне процедурата по присъединяване. Няма смисъл да се започне процедурата по присъединяване преди да разгледаме внимателно как са утвърдени и как се изпълняват протоколите, защото трябва да имаме единна позиция, единна ситуация. Лисабонският договор подчертава, че следва да се зачита правото на държавите да подписват конвенцията с всички възможни резерви дерогации, които са влезли в сила, когато държавата членка е подписвала конвенцията. Член 8 или не 2 на Лисабонския договор гласи, че присъединяването към конвенцията не трябва значително да променя ситуацията в държавата членка, що се отнася до човешките права и основните свободи. Следователно трябва да бъдат като цяло спазени условията на Европейската конвенция, но също така и всички конкретни изключения или дерогации, които са влезли в сила при подписването от страна на държавата членка на конвенцията. Това трябва да се отчете при присъединяването към конвенцията. Господин председател, опасявам се, че няма да мога да отговоря на всички въпроси, но задачата пред нас е такава, че ще имаме нужда и ще имаме достатъчно време. И когато предложим първия документ, първия доклад, надявам се, че ще имаме една основа, върху която да продължим да надграждаме. Така че отчето всички изказвания на колегите и ще се постарая да ги отразя в моя доклад. Благодаря ви за вниманието. И а, сега установявам, че всъщност времето ни пришпорва, но все пак искам да дам преди това думата на господин Мендълсън. Нека да не оставим нещо, което не сме дискутирали, нека разясни, изясним нещо. А, по отношение на хартата за човешките права няма дри, е, три държави членки, които да се възползват от е, опция за неучастие. При, по отношение на хартата на човешките права всички а, е, са съгласни с нея. Но няма а, такъв факт. Добре. А, исках да уточня сроковете. А, така че ние искаме а, да вземем отношение а, по сътрудничеството и позицията към комисията. Ето защо трябва малко да се забързаме. Ако искаме да свършим това на време, то тогава господин Харуе Ерги трябва да предаде доклада си до 7 април така че на 17 март можем да организираме изслушването. И а, окончателното гласуване на 7 април. А един документ, с който можем да работим, а, за него срока е 22 февруари. Трябва да спазим тези срокове, ако искаме а, да свършим на време. Докладчика е съгласен, ако няма други ком- коментари да видим дали ще се справим с така поставените срокове. Сега преминаваме към точка 5 от дневния ред. Предложение за регламент на Европейския парламент относно реда и условията за упражняване на правото на Европейския парламент. Дейвид Мартин е изготви доклад по тази тема. Сега искам да му дам а, думата. Um, Благодаря, господин председател. Добрата новина по тази точка от дневния ред е, че далеч не е така сложна. Е, в сравнение е, с предходната. Постигането на консенсус тук не би трябвало да бъде кой знае колко трудно. Големият проблем е, както и по предходната точка от, другия, от, от дневния ред, е да постигнем съгласието на другите институции. Но нека е, развия малко по-широко въпроса за колегите, които е, не са в течение. На Европейския парламент за първ път бе дадено правото да формира временни анкетни комисии по Страсбургския е, договор е, за разследване на твърдения за нарушение на общностното право. Мастерския договор не съдържа някакви конкретни е, разпоредби за създаването на тези комисии, за начина на работа. Всичко това е оставено на междуинституционалното споразумение. За да получите представа колко трудно ще стане всичко това сега, Парламентът започна е, работа по правилника е, за анкетните комисии още през 1992 година, след Мастерския договор. До 1995 година е, ни отне приемането на правилника. Няма да се изненадам, ако и сега бъдат необходими 3 години. Тогава приятия текст през 1995 година е раздаден на на вашето внимание. За съжаление, само на онези езици, които тогава са били официални за Съюз. От тогава насам трябва да кажем, че твърде предпазливо сме се възползвали от това право. Само три анкетни комисии са били създадени. Първата за режима на транзит, втората за болестта луда крава, и а, последната а, за фалита на застрахователното дружество Акролайф. И тук възникват въпроси за способността, за правомощията на анкетните комисии. По-настоящен те са твърде ограничени. Според мен те вече не съответстват на новия политически статут на нашата институция – Проблемът, е, на който се натъкна последната е, анкетна комисия за застрахователното дружество, е, Equitable Life, между другото е застрахователното дружество, доколкото сега успяхме да разберем от оратора за кое дружество става въпрос, без за достъпа до документи, за достъпа до информация, което фактически осуетява възможността на комисията да действа по предназначението си освен това, стигнахме до извода, че националните законодателни събрания е, са в далеч по-голяма степен в състояние да правят такива разследвания в сравнение с е, анкетните комисии на Европейския парламент. През 2007 година приехме доклад, искайки от е, председателския съвет на парламента да измени правилника, а сега вече това се налага е, съгласно Лисабонския договор 226 член, съгласно който Европейският парламент е, приема подробен правилник по собствена инициатива и в съответствие с особената законодателна процедура след съгласието на съвета и комисията. Тоест, разликата сега е, че имаме право на инициатива, докато по-рано трябваше да съгласуваме инициативата си с другите институции. Това е добрата новина. Лошата новина, разбира се, е, че все още и съгласно Лисабонския договор, съветът и комисията трябва да се съгласят с това, което предлагам. По-нататък, друго, друго едно основание е, че правомощията на Европейския омбудсман сега са по-широки, отколкото действащите правомощия на анкетните комисии на Европейския парламент. Това число за събиране на доказателства, призоваване на свидетели и така нататък. И някакси не е редно анкетна комисия на Европейския парламент да е по-слаба от омбудсман. Е, както каза господин председател, предлагам да се позовем на 41-ви член от правилника на парламента, съгласно е, който парламентът може да осъществява своята законодателна инициатива съгласно договора. Процедурата се е променила. Не е редно да изменяме и допълваме действащия правилник. Е, би трябвало да приемем изцяло нов не, че първото е невъзможно, но по-уместно е да е, преработим всичко из основи, вместо да изменяме действащия правилник. Предлагам комисията да стори това на два етапа. Първо трябва да се започне с доклад на парламента, който да бъде внесен на вниманието на институциите, за да може да започне процес на преговори с тях, а след което да се опитаме да постигнем консенсус и вече е, парламентът е, е, на пленарното си заседание да приеме новите правила. Три са насоките, три са направленията, в които би следвало да усъвършенстваме уредбата. Първо за достъпа до документи. Аз вече подсказах, тук е, аргументът е, че анкетната комисия би следвало да има най-малко същите е, правомощия, каквито има в това отношение Европейския омбудсман. Е, на второ място би следвало да повишим правомощията на анкетните комисии и да призовават свидетели които съответно да, да бъдат отговорни за доброс, добросъвестните и достоверни отговори. Казвам го, защото анкетната комисия за застрахователното е, дружество Equitable Life установи, че някои от призованите свидетели всъщност не бяха отговорили добросъвестно и достоверно. И на трето място, е, правомощията за разследване, за водене на разследване, трябва да бъдат разширени е, до там, че да можем да искаме съдействието на националните съдебни органи трябва да подчертая, да стане пределно ясно, а и за протокола, не смятам, че една анкетна комисия на Европейския парламент би следвало да действа като съдебен орган. Ние нямаме е, властта да санкционираме отделни граждани. Е, трябва да, да си е, даваме сметка за различната национална уредба на анкетните комисии в държавите членки, но що се отнася до достъпа до информация и е, разследване на тази информация, тези правомощия трябва да бъдат максимално разширени. Това ще бъде целта на работата по създаването на нов правилник. На 17 и 18 март смятам да представя доклада и вече до а, лятото да можем да стигнем до нещо годно за пленарната зала, което вече да се гласува а, с, през есента. Отношението на комисията е такова, че аз не се опасявам от някакви затруднения. Там по-скоро трудно бихме водили преговорите с съвета. Благодаря. Желая ли някой да вземе думата? Никой. Така, предлагам на 17 марта да продължим работата. Така, значи, речено сторено, е, отлагаме нещата за 17 март по следващата точка дневния ред 6, а и 7, банковия надзор. Имаме становища по законодателна инициатива за подобряване на надзора или наблюдението на финансовите пазари. Водеща комисия е комисията по парично-финансовите въпроси. Обаче при създаването на всъщност четири органа за наблюдение на пазара, ние би следвало да дадем становището си, доколкото възникват междуинституционални въпроси. Четири доклада ще има по въпроси твърде подобни един на друг, така че докладчикът ни е един по всичките. Господин Мендес го, моля го да ни въведе в темата, ако е възможно. Той ще е, ни запознае с институционалната позиция, е, автономията, е, компетентността на, на различните органи и, и обвръзката с елементи от договорното право. Благодаря, господин председател. В началото на този законодателен мандат един мой приятел каза, че Комисията по конституционни въпроси няма да има в началото поне много работа, предвид основните ни политически и конституционни цели, но мисля си, че той не беше прав. И сегашния ни дебат показва много ярко това. Ние обсъждахме решението да се присъединим към Европейската конвенция. А сега обсъждаме институционалните аспекти на надзора на финансовите пазари. Това е един важен въпрос, включително и от конституционна гледна точка. Става дума за финансови институции, но по същество това е един правен въпрос, при това много сложен. Важно е от самото начало да осъзнаем, че тази комисията определи само един докладчик. Аз имах своите съмнения, че е добре да има един докладчик по четири различни доклада и дори си мислех, че това е грешка. Тъй като органите, особено органите за надзор, са практически едни и същи. Ние трябва да видим каква ще бъде окончателната ситуация. Но така или иначе бих искал накратко да направя преглед на основните проблеми. Комисията по економически и парични въпроси е водеща комисия по този въпрос. Тя е определила няколко души, които да разгледат банковата система, макронадзора на системния риск. Това са господин Було, и господин Сигена ще разглежда пазара на застрахователните дейности. Предложението на Европейската комисия, представено през септември 2009 година, беше формулирано в отговор на финансовата криза. Ясно беше осъзната нуждата да бъдат предотвратени подобни ситуации в бъдеще. Затова предложенията на комисията показват ясна политическа воля да не се допусне повтарянето на ситуацията в минало, миналото, когато само националните органи играеха ролята на система за противодействие и възпиране. Националните системи фактически са били по-слаби от общата практика в банковия сектор. Затова и Френското председателство и лично президент Саркози предложиха законодателни инициативи. И беше решено, че съветът и комисията ще предложат стандартно законодателство, което ще бъде предмет на одобрение от страна на Европейския парламент. Така че беше предложено да бъде създадена Европейска система за финансов надзор. Така че беше взето това решение. А именно да създаде съвет за системен риск от една страна, а от друга страна да бъде създадена една макросистема и три органа за микрориска. Така че предлага се да има орган, който се занимава с пазара на финансови инструменти, орган, който се занимава с застраховането, също така орган, който се занимава с банков надзор. Мисля си, че тук на екраните ще бъде по-нагледно представено това, за което говори така Европейският съвет за системен риск и Европейския орган за банков надзор. Това ще бъдат органи, които ще са над националните надзорни органи, които вече съществуват. И тези европейски органи ще имат ключова роля. Така или иначе националните органи ще бъдат основните надзорни органи и това е ключов момент – но ще има и едно ниво на надзорни органи на европейско ниво и аз вече казах кои ще са тези органи. Нека да ги разгледаме по-отделно тези органи. Те ще заместят сегашните комитети. Те първо ще формулират технически норми също така ще трябва да гарантират последователното изпълнение на общностното законодателство. Също така те ще служат като органи за разрешаване на спорове и ще се намесват в извънредни ситуации. Следващия слайд. Виждате правомощията на тези органи. Първо, формулиране на технически норми. Това ще правят тези европейски органи. Като цяло, те ще работят в консултации с съответните сектори. Финансовия сектор, банковския сектор. След като проведат консултации с заинтересованите лица, тези органи ще подготвят проект на техническите норми. Но не е работа на надзорните органи да утвърждават тези органи. Европейската комисия ще отговаря за утвърждаване на тези стандарти. Европейската комисия може да съгласи с предложението на Европейския надзорен орган. По този начин, ако съгласието е пълно, тези норми ще бъдат публикувани в официалния вестник на европейските общности. Но какво се случва в противоположния случай, ако комисията не се съгласи изцяло с предложението за технически норми? И мисля, че тук има някои съмнения. Тогава ще трябва предложението на комисията да води до пълна или частична промяна на предложени технически норми. На мен ми се струва, че това е един от сериозните въпроси, по които трябва да се замислим. Следващата точка. Тук говорим за задачите и правомощията на финансовите надзорни органи при прилагането на общностното законодателство. И така. И така, тук също нека да не забравяме за ролята на националния орган. И особено проблемът, който изниква, ако националният орган неправилно прилага европейското законодателство. Тогава националният орган трябва да получи сигнал от Европейския надзорен орган, че националният орган не е в съответствие и би трябвало да се съгласи. Но ако националният орган не се съгласи, то тогава Европейският орган ще изпрати официална препоръка на националния орган и националният орган може да съгласи или да не се съгласи с тази препоръка. Какво ще случи в последния случай? Не съгласи. Тогава Европейската комисия ще трябва да вземе решение по въпроса. Отново. Тук имаме ситуация, в която, която националния орган може да спази или да не спази тази препоръка. И ако Европейската комисия удобри препоръката, то тогава националният орган може да подаде индивидуална заявка за изключение. Що се отнася до член 10? т.е. сериозен риск за нарушение на финансовата стабилност. В този конкретен случай Европейската комисия трябва да вземе решение – което трябва да бъде предадено на Европейския надзорен орган. И отделните решения могат да бъдат взети за отделните национални органи. Какво се случва, ако националният орган спазва препоръката на Европейския орган? Ми нищо не се случва, всичко си е добре, спазва се препоръката. Но ако не, Европейската комисия може да вземе решение, което се отнася пряко до националния финансов пазар. Четвъртата основна тема, пак в съответствие с разпоредбите на член 10, се отнася до разрешаване на споровете. Тук става дума за съвместна координация при вземане на решение между различните национални органи. Европейския надзорен орган в този случай може да се опита да проведе преговори, да се постигне споразумение. Обаче, ако това не се случи, Европейския надзорен орган може да определи крайен срок за привеждане в съответствие. И ако след този крайен срок националният орган продължава да не е в съответствие, то тогава отново Европейската комисия взима решение. Националният орган, ако не спази европейско, ако не спази решението на Европейската комисия, то тогава вече всичко минава на европейско ниво. Цялата процедура се извършва на европейско ниво. Това, което ни виждаме е, че се създава една европейска система за надзор, която първо създава институции за надзор на европейско ниво и второ създава процедури, които позволяват вземане на решения, приложими спрямо националните надзорни органи и приложими спрямо финансовите оператори, които извършват трансгранични операции. Така че, господин председател, това, което ви представям, е предложението на Европейската комисия. Това е основното в предложението на Европейската комисия. Смятам, че така или иначе все още има много въпроси, които не са намерили своя отговор. Знам, че моето представяне е доста сложно и претоварено с информация, но просто исках да отразя основните въпроси. Ще ви дам един пример. En estas materias. O en caso de conflicto entre las autoridades... И въпросът е, по какъв начин се дефинират правомощията на Европейската комисия в този случай? Ако има спор между Европейския надзорен орган и Европейската комисия, по какъв начин ще се решава този спор? Ако Европейската комисия ще каже, да, тук има противоречие, аз ще ви обясня защо сме стигнали до такова решение, защо сме стигнали до заключени различни от вашите, то тогава няма проблем. Но очевидно се очаква, че решенията на комисията ще имат примат над решенията на Европейския надзорен орган. Принципите на демокрацията изискват от нас да има система от възпиращи и противодействащи механизми, що се отнася до правомощията на комисията. И тук, господин председател, изниква един много важен въпрос, който всъщност лежи в основата на всички въпросителни, които проистичат от Лисабонския договор. Лисабонския договор беше прият, но има много решения и процедури, за които нямаме пълно яснота. Не знаем как ще се взимат решенията. Например, правомощията на Европейската комисия. Да дава указания или насоки на Европейския надзорен орган и на националните органи. Какво е правното основание? Дали това е член 191. La participación de los colegisladores, de los que... Според мен е ясно, че са законодателите са стигнали до решение, което е различно от решението на комисията. Така че парламентът и съветът и комисията могат да имат разногласия и комисията в случай на разногласие с парламента и съвета може да взема решение, което да отмени решенията на съвета и на парламента. Също така надзорните органи ще взимат решения, които ще се отнасят пряко до финансовите оператори. Нека да не забравяме, че на национално ниво дейността на финансовите оператори е нещо много деликатно. Разбира се, стои необходимостта от баланс между осигуряване на прозрачност, но също така и на поверителност, не разкриване на определени документи, на определена информация. Тук също виждаме едно противоречие. Ако разгледаме правомощията на създаваните сега надзорни органи, мисля си, че трябва да гарантираме яснота на ролята на парламента. Трябва да определим ясно какви правомощия ще може да упражнява Европейския парламент в рамките на тези надзорни органи. И точно за това искам да привлека вашето внимание към този въпрос. Също така искам да ви дам едно общо, всеобхватно обяснение на тези четири отделни конкретни теми. Тук има толкова въпросителни, отнасящи се до ролята на различните институции, например Европейския съвет за системен риск. Мисля си, че всички си задаваме много въпроси, но това са четирите основни теми, които ще имат голямо влияние върху това как ще си взаимодействат институциите в тази сфера. Затова като докладчик аз бих искал да чуя мнението на колегите по тази парламентарна комисия, за да мога в най-скоро време да ви предложа някои насоки, изложени в документ, който в крайна сметка може да доведе до конкретно предложение. Изцяло осъзнавам, че всеки документ, който ние ще подготвим, трябва да бъде полезен. И ако искаме да постигнем това, документът трябва да бъде създаден в едни съгласувани действия с Комисията по економически и парични въпроси. Ние не сме някаква комисия, която живее на самотен остров. Ние трябва да дадем един реално съществим политически отговор на тези въпроси. За целта трябва много тясно да си сътрудничаме с пете докладчика от Комисията по економически парични въпроси. Благодаря, господин Девигос. Това са пет доклада, а ние трябва да изготвим четири становища. Има проблем с цифрите. Може би нещо ще пропусна, господин председател. Разбира се, има надзор на макро равнище. Господин председател, вие сляхте две точки. Или може би пък са четири. Все пак имате право. Има две за а, системния риск, а, надзора на макро а, ниво. И а, третия елемент. Благодаря, господин председателю. Благодаря а, по начинът, а, казва председателя, по който изложихте тази а, обстойна информация. Разбира се, ние ще се запознаем по-отблизо с а, тази информация, за да можем да изготвим едно съответно становище. Благодаря за доброто изложение, както беше изложено и визуално и от това, което вие обяснихте. Голяма част от почивните дни прекарах с документи, свързани с а, тези органи и за да си изясна нещата и благодаря, че вие ги доизяснихте. Разбира се, възникват редица въпроси, които трябва да бъдат разяснени. Това, което се питаме, защо тези нови организации не са а, дефинирани като правни субекти? Това е от решаващо значение. Ако искаме да предотвратим бъдеща финансова криза, от самото начало, ако вложим толкова много доверие в тези институции и организации, това ще е малко пресилено. Днешната криза, а, да се надяваме, че няма да се повтори. Но преди хората или пазарите имат доверие в тези нови институции, а, те трябва да поемат съответната отговорност предварително. Ясно е, че а, трябва да а, става въпроси за правнос, а, правосубектност. Въпросът а, свързан а, с а, предложенията. А, и до каква степен те трябва да са открити. А, и тези, които са отправени към националните парламенти. Разбира се, трябва да има откритост, освен ако не е необходимо да се подходи по точно обратния начин. Ако а, финансовите пазари нямат доверие в тези преговори, и а, разбира се, има и поверителност по отношение на економическите механизми и така натак, но изходната точка трябва да е откритостта на тези а, преговори. Това е а, моята позиция. по отношение на разпределение на силите между отделните държави е, членки Европейския съюз по отношение на мерките за упражняване на контрол. Аз смятам, че от съществено значение тези нови институции да а, заемат една много силна и влиятелна позиция и да получат директен достъп до информацията, до която имат националните надзорни органи. Не трябва европейските органи да трябва да молят, за да получат документи. Трябва да е, нещата да са регулирани така, че е, европейските органи автоматично да имат достъп до различен вид информация, до която имат достъп и е, националните надзорни органи. Само така може да създаде доверие по отношение на стандартите, които вие споменахте. А, изпълнителният комитет е, и комисията трябва да работят съвместно. Това го казахте е, вече. Но въпросът е какво право има парламента. А, съвсем естествено е не само комисията, парламентарната комисия и на, на, националния орган да седят на една а, маса. Например, в моята родина хората не могат да разберат как тези стандарти могат да бъдат преговаряни без участието на парламента и на съвета. Големи резерви имам а, по отношение а, на а, тази процедура за а, уведомяване. Това е една процедура. А какво ще стане, ако има един конфликт между две държави? Разбира се, а, две финансови институции се сринаха за една седмица, но това изглежда не е достатъчно. Такава дълга а, процедура с апелативна инстанция А, това, според мен, трябва да става много по-бързо. Трябва по-бързо да се стига до едно решение. Имам големи съмнения. Разбира се, има Европейският надзорен а, орган, който и, а, е, изготвя насоките, взема решенията. А, трябва да. А, трябва да се има доверие в тези органи. Трябва да се гарантира функционирането на пазара. Разбира се, тук трябва да си има предвид отношението и на Швейцария, на щатите и така нататък, ако погледнем нещата в една по-широка рамка. Трябва да има ясни процедури, за да могат да се стигнат до възможно най-бързи решения. Това беше подчертано неколкократно в докладите, че решенията трябва да бъдат взимани независимо от държавите членки. Но аз се чудя по начина на процедурата за гласуване в рамките на тези институции се следва принципа поет от съвета. А, а именно, че трябва да има позоваване на държавите членки. От една страна решенията трябва да са независими от държавите членки, а от друга страна има процедура за взимане на решения на принципа, на който всяка държава има право да упражни гласа си. Ако националните а, аспекти бъдат взети прив, то тогава трябва да се приложи принципа на е, една държава един глас, а не по-големите държави да имат а, повече гласове. Смятам, че много добра работа е свършена по изготвянето на тези доклади, но трябва още много неща да се е, свършат. Аз мога да ви гарантирам, е, че аз, разбира се, ще ви подкрепя, въпреки, че представлявам една малка политическа група. Благодаря. Благодаря, господин Ферховщад. Е, благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на господин Мендес Девиго за първия му доклад и да кажа, че според мен е добре, че имаме един единствен докладчик за всички тези четири проекта Така, ако имаше четирима докладчици, нещата ще да се разделят на четири. Да, да, да, да, разбира се, това са четири отделни въпроса, но, но те имат своето цяло. Комисията е предпочела определена процедура. В водещата комисия, разбира се, докладчиците са четирима е, и, и, и това е ясно. понеже е, водещата комисия е сметнала, че е, тази нова система за наблюдение на пазара трябва да състои от 4 елемента на микро и на макро равнище. Мисля, че сега трябва да се произнесем по същество е, по това предложение и според мен съществото на въпроса трябва да се разгледа от економическата комисия. Тя най-добре е, е, познава финансово-економическите аспекти. Не е, не е наша работа. А, разбира се, в економическата комисия има и достатъчно юристи. Тя на краща не е кой знае каква работа да си юрист. Та, наша работа, господин председател, е да е, се съсредоточим върху институционалните и правните аспекти на предложенията, които ни се е, е, представят. На пръв поглед става въпрос за нещо ново, но, но според мен не е така. Трите, трите е, органа за микронаблюдение е, фактически са в духа на заключенията, до които достигна групата Ланфалуси миналата година. И вече тези заключения на Ланфалуси е, са облечени в правна форма. <clears throat> Имаме съответните агенции. Освен това, имаме агенция, която ще следи системния риск на финансовите пазари. Онова, което също не е ново, сред все така старите неща, е, че за по-крупните финансови институции, като банки, е, е, спестовни каси, фондове, пенсионно-осигурителни фондове и прочие и прочие, надзорът е, ще се осъществява от националните органи, както е било до сега. А когато операциите са трансгранични, когато има няколко десет банки, Та, при такива трансгранични операции вече ще се задейства новата структура, но, но както казах, става въпрос за няколко десетки институции, които биха попаднали в полезрението на тази нова структура. И накрая, е, в качеството на, на встъпление, <laughs> нека кажа, че нищо от това все още не е обсъждано е, в економическата комисия. Докладчиците са от четирите различни политически групи и те те първа ще се договарят за това дали предложенията, които се правят, отиват, отиват достатъчно далеч. Има някои докладчици, които смятат, че не е така, че биха искали да се отиде и по-нататък предвид разгорялата се преди половин година криза. Междувременно, знаете, има гласове, които настояват за една по-амбициозна система за наблюдение на финансовия и банковия сектор. Обаче, предложенията, които бяха направени още в края на миналата година бяха минирани от а, съвета. И а, тогава комисията а, би тревога, а, заявявайки, че очаква от Европейския парламент да постави нещата на мястото им и, и, и регламентацията да бъде по-амбициозна. Така че много хубаво това, което предлага господин Мендес Девиго, обаче в водещата комисия въобще не са се разбрали. Е, и на мен ми се струва, че четиримата докладчици, доколкото имат общо мнение, които между другото е, също критикуват предложението на министра на економиката и на финансите като недостатъчно амбициозно, биха могли да отидат по-далеч. И в това отношение нашата комисия би могла да изиграе важна роля. Понеже благодарение на нашата препоръка, на нашето становище, четиримата докладчици и финансово-економическата комисия биха могли да излязат с едно по-амбициозно предложение, отколкото това, което ни се прави по-настоящем. Не, че нямаме какво да кажем, ние ще дадем своето правно и институционално становище. Но това становище би могло да потикне четиримата докладчици на финансово-економическата комисия да отидат по-далеч, както тъкмо и те желаят. В Европа имаме 31, т.е. ще имаме 31 органа, 27, както са е, и сега националните, един орган за макронадзор е, и три за микронадзор. И общо става 31. Имайте предвид, че в Съединените щати са повече, защото при тях са 55-60 някъде органа за финансов надзор. 50 на щатите, на, на всеки отделен щат и още няколко федерални органа. И а, за онези, които могат да смятат, а, това прави 55-60. И разбира се, националните надзорни органи трябва да останат, доколкото те се занимават с финансовите институции, работещи най-вече на вътрешния пазар. А на европейско равнище би трябвало да има една единствена, а не четири институции. Една институция, която да се занимава и с микрото, и с макрото. Вярно е, че има разлика между микро и макро надзора, макронадзора дава възможност да се определи системния риск. Обаче в края на краища макроанализът се основава на информация, проистичаща от микронадзора. Още от, от там постъпват сигналите за, за а, а, така наречения финансов балон, който расте, расте, расте и може да се спука в един момент. вече на микроравнището се прави диференциация между различните предприятия, различните дружества в финансовия сектор. Банките от една страна, застрахователни дружества, е, пенсионно-осигурителните фондове от, от втора и трета страна. Те са в конкуренция помежду си по отношение на продукта обаче. Но продукта е един и същ и следователно може да бъде обект на единен надзор. Аз, между другото, господин председател, съм заместник-председател на един съвет за наблюдение на, на пенсионно-осигурителните фондове и ние непрекъснато обсъждаме тези въпроси за, за съперничеството, за конкуренцията, за понабиране на фондове между пенсионното осигуряване и спестовността, т.е. банките. И разбира се, упражнява се надзор върху целият този спектър от а, дружества а, с, с своята юридическа личност. А, и или тези агенции надзорни ще имат пълни правомощия и ще могат да вземат решения, или комисията, европейската, ще господства, което според мен не би било редно. А макронадзорната агенция пък ще бъде свързана с Централната банка и е, нейните решения също могат да бъдат осуетени от държавите членки по линия на Европейската Централна банка, по линия на съвета на министри на финансите. И тук възниква вече проблем. От една страна, значи, могат да се дадат всички правомощия на надзорните агенции за макро и, и микронадзор, обаче пък от друга, независимо от това, първо Европейската комисия, второ държавите членки и в края на краищата съвета на държавите членки, ще имат последната дума, когато решенията на въпросите надзорни агенции водят до бюджетни последици за държавите членки. Този въпрос следва да бъде проучен. На второ място, според мен няма да бъде зле нашата комисия да засегне ефикасността, ефективността, ако щете, Имаме три агенции за микронадзор, а альтернативата на тези трите е някаква шапка, ня, някак, някакъв арбитражен комитет. Значи имаме е, е, е, три микронадзорни агенции с някаква шапка върху тях комитет, който в на краища ще трябва да вземе окончателното решение. Ефективно ли е това като структура? Според мен нашата комисия, предвид и необходимостта от правна економия, би следвало да даде своето становище по този въпрос. Що да няма една единствена агенция, която да има своите отдели. Макронадзор, микронадзор. И вече в микронадзора може да има вътрешна диференциация по видове финансови предприятия. Значи, в Европа има три финансови центъра Париж, Франкфурт и Лондон. Това са трите пазара, които трябва да бъдат следени. Ние обаче, нашата комисия по конституционните въпроси, би следвало да каже своята дума, независимо от това, че финансовите центри са три, от това не следва автоматично, че трябва да има три органа за надзор. Според мен, структурата трябва да бъде едина. И също въжи и за макро надзора. който да бъде свързан пряко с Европейската Централна банка. И на последно място. за ролята на Европейския парламент. Каква ще бъде тя в бъдеще? Е, струва ми се, че най-малко веднъж годишно ще трябва да се изработва доклад, както и във всяка от държавите членки. Доклад на тези надзорни агенции на вниманието на Европейския парламент. Това е минимумът. Тоест, всяка година ще се прави годишна оценка на дейността на тези надзорни органи. И в обобщение, господин председател, мисля, че има две становища, които биха могли да, да бъдат дадени. Първо за юридическата личност на въпросните надзорни органи и за това, че в края на краищата те няма да имат последната дума, Последната дума ще има комисията европейската, а и съветът. И на второ място, като наше становище, би трябвало да препоръчаме някакво обединяване на структурата, защото в противен случай три микронадзорни агенции ще трябва по някакъв начин да постигнат съгласие помежду си и това не може да стане инак, освен чрез своеобразен арбитражен орган. Нашето становище би следвало да бъде всичко това да се обедини в една юридическа личност с вътрешна административна диференциация. Благодаря. Благодаря. Сигурен съм, че докладчикът си е отбелязал внимателно казаното от вас. Господин Хауреги има думата. Господин председател, след като изслушах мнението на господин Ферховщад, виждам, че имаме повече проблеми, отколкото първоначално предполагахме. Защото ако продължим по начин по-различен от това, което предлага комисията ЕКОН и това, което предлага Европейската комисия, не съм сигурен до каква степен Комисията по економически и парични въпроси ще бъде доволна от това, тъй като първоначалното намерение беше да има допитване до нашата парламентарна комисия. Господин Ферховщад каза разумни неща, но нещата са по-сложни. Ние трябва да обмислим дали наистина Европейската комисия и Европейския съюз са определили начинът по който искат да регулират финансовата сфера след финансовата криза. Моето усещане е, después de la crisis no está eh, construida. Es decir, yo tengo la, la impresión de que всъщност регулацията те първа ще се изгражда след кризата. Мисля си, че и в Европа и в по-широк смисъл в групата на 20-те ще трябва на срещата през юни в Канада да можем ясно да кажем какво точно целим. Да, имаме предложение за изграждане на структури за регулиране на финансовата дейност. При това не става дума за цялата финансова дейност и всички финансови институции, но все пак стои въпроса за това каква структура да създаде на национално и на международно равнище. И все още няма съгласие по този въпрос. Все още продължава дебата за данъчното облагане, за банковата система, за това как да контролираме заплащането и бонусите, как да се справим с последиците от токсичните активи. Ние все още нямаме дори и представа, достатъчно ясна представа как нещата ще изглеждат. В момента имаме критерии, предложени от Европейската комисия и от Комисията по економически и парични въпроси на парламента, но те не са дали отговор на нашите въпроси. Ние чухме предложението на господин Ферховщад и той предлага един абсолютно различен начин на действие. Според мен, Комисията по економически парични въпроси няма по никакъв начин да съгласи с това. И вторият въпрос, който искам да спомена, той се отнася до самата същина на дейността на агенциите, тяхното взаимодействие с Европейската Централна банка – националните централни банки, Европейската комисия. Разбира се, има един френско-немски конфликт или противоречие, който лежи в основата на много проблеми. Германците искат финансите да бъдат отделени от политиката, абсолютно, докато във Франция концепцията е по-различна. Във Франция економическото и финансово регулиране в Европейския съюз трябва да бъдат, според Франция, предмет на надзор, политически надзор. Тоест, изниква въпроса тези органи, дали те ще функционират под егидата на ЕЦБ или на политическите органи. Ако се избере последното, то тогава ще трябва да има последваща парламентарна проверка и надзор. Защото ако агенцията са придадени към ЕЦБ, парламентът няма да има право да се намесва и да изказва становище. Тук трябва да сме наясно, но аз смятам, че ние задължително трябва да запазим правото си на надзор. Тук също така имаше изказвания, отнасящи се до правосубектността на агенцията. Мисля си, че това е още един важен въпрос, по който все още нямаме ясна представа. Смятам, че трябва да се изяснят тези въпроси. Това, което ние искаме тези агенции да правят, е да извършат надзор, но ние трябва да дефинираме нещата по-ясно и разбира се, трябва да извършим анализ. Господин Мендес Давиго. Първо, първо господин Хефнер. И ако мога да се изкажа след господин Хефнер. Също така бих искал да чуя мнението на Европейската комисия, ако е възможно. Госпожа Тайн взе думата преди мен. Искаше да вземе думата преди мен. <laughs> благодаря ви, че направихте това уточнение. А, искам да се присъединя към колегите, които говориха преди мен и да подчертая, че е, ние имаме нужда от от един а, силен и от немска гледна точка независим финансов надзорен орган. А, дори и презентацията показа, че тази тема е доста сложна и поради липсата на правосубектност още предварително можем да преценим, че нещата са сложни и почти невъзможни. В Германия има а, два а, финансови органа. Единият е Федералната а, банка и с тях имаме лош опит. И ето защо представената тук система не е много правилна. Аз предлагам или да изчакаме, както беше казано, в крайна сметка, докато изтече процеса, процедурата по взимане на решение, през това време да се внесат предложения и да се направи опит да направим усилие да окажем въздействие върху Комисията по економически въпроси. Благодаря ви. Благодаря. Съвсем накратко искам да се изкажа. А, ние така да се каже, опипваме сега почвата и това е първата ни обмяна, размяна на а, мнения. разбира се, госпожин Девиго е много високо ценен от нас и, и информацията, която той ни предостави, ще постави основата за провеждането на по-нататъчните дискусии и обсъждания. Струва ми се, че а, тук а, говорим за една област, а, за а, която се говори, че Конституцията не е от а, значение. А, тук не става въпрос само за економическите аспекти. Въпросът е какви ще са правните рамки и как те ще бъдат създадени. и как това ще бъде ам, изпълнено на практика в едни економически условия на а, свободен а, пазар. и економически въпроси а, са от значение, а, правни въпроси, конституционни въпроси и така нататък. Ето защо е трудно да се направи разграничение между отделните а, комисии и новоприятата конституция, която има някои неща а, в себе си, които трябва да бъдат обсъдени. На второ място а, оценката на колеги, които говориха преди мен е, че а, този дебат се намира в своето начало. Някои смятат, че с даването на благословие, така да се кажем това предложение, проблемите ще бъдат разрешени. За мен това е едно не неудачно решение. Може би трябва да сме по-амбициозни, отколкото го показваме в момента. може би като а, днешния дебат не можем да го приемем като а, основа за взимане на експертно решение, но може да го приемем като начало на по-нататъчни дискусии. Смятам, че няма други колеги, които искат да вземат думата сега на представителя на комисията. Благодаря от представител на Европейската комисия, Генерална дирекция пазари. Е, благодаря ви много за интересната дискусия, за изразените първи мнения. Мисля, че много от зададените въпроси, много от изказаните съображения е, са в съзвучие с нашите, с това, което ни е водило при внасянето на това предложение. Целта ни бе да предложим нещо, което е възможно е, при действащата уредба на Съюза, а именно Лисабонския договор. И в рамките на тази уредба да бъдем колкото се може по-амбициозни и, и разбира се, решенията, които предлагаме, да бъдат осъществими на практика. Е, ние в удоволствие ще приемем всякакви идеи, препоръки, както и по по-експертните, не само по, по политическите въпроси. Разбира се, някои от експертните въпроси имат своя правен характер. Например, до каква степен договора допуска делегирането на правомощия на въпросните органи. Тук възниква също и въпросът за ролята на комисията, на Европейската комисия. Опитали сме се, колкото се може по-голяма независимост да дадем на органите, но е, трябва да имаме предвид, че договорът е, налага известни ограничения, изисква известна намеса от страна на делегиращ, делегиращия орган. Но, но инак е, дискусията е много интересна и аз ви благодаря за нея. Благодаря ви, господин председател. Първо, Искам да кажа, че това беше обмен на мнения, който беше много важен. И след като изслушах всички, виждам, че все още не сме достатъчно подготвени. Защо? Освен всичко друго, мисля си, че, както тук беше казано, че предложението на комисията наистина е един отговор на финансовата криза. Един отговор, който отразява една политическа философия, която преди гласеше няма да се намесваме на европейско ниво. В държавите членки си има надзорни органи. Имаше такава политика. Обаче трябваше нещо да случи. Обаче много е по-трудно да се реши какво да се прави. Трябва да намерим едно разумно решение. И политическата реакция е да кажем, трябва да направим нещо, за да избегнем повтарянето на това, което се случи. Обаче сега трябва да дефинираме нещо, което трябва да работи. Това могат да бъдат институции или органи, не сме сигурни за техните цели, не сме сигурни за характера на тяхната работа, не знаем до каква степен те ще бъдат подотчетни и пред кого. Всичко това е много сложно. Тук наистина ние сме на една непозната за нас територия. И трябва също да се разгледа въпроса за правосъбъкността на един политически проект. Тук има един стратегически въпрос и той е важен. И господин Ферховщат и госпожа Штайн го казаха. Дали ще предложим на Европа Европейската комисия е институционална рамка, която включва три органа и съвет за системен риск. Това е първи вариант. Или ще изчакаме да видим какво ще се случи и ще плуваме по течението, тъй да се каже. Тогава обаче нашето влияние ще ослабне. Ако изберем първия вариант, можем да предложим нещо – което веднага да бъде отхвърлено от Комисията по економически парични въпроси. Те могат да ни кажат да отправна гледна точка това е разумно, обаче това не се вписва в нашия подход и ние имаме четири различни докладчика. Мисля си, че наличието на четири докладчика осложнява живота значително. Така че има стратегически подход и нашата колега много правилно постави въпроса. И мисля си, че точно трябва да обърнем внимание на това, което тя каза. От друга страна има още един въпрос, който предизвиква загриженост. А именно нашите взаимоотношения с Комисията по економически парични въпроси. Защото те могат да се придвижват напред по този въпрос. Утре те ще имат изслушване. Те вече са подготвили писмени документи. И това е в процедурата за съвместно вземане на решения което прави живота ни още по-сложен. Това не е доклад, в който има няколко общо формулирани препоръки. Не, ние трябва да решим коя а, институция, кой орган ще формулира техническите норми, кой пред какви органи ще са отчитани. Ние трябва да оформим всичко това с правни термини. Така че отново искам да кажа, че нещата наистина са сложни. Господин Ферховщад. вие наистина може изцяло да привлечете на ваша страна цялата социалистическа партия в Испания. Господин Сапатеро би бил много впечатлен. Това беше шега. Господин Ферховщад предлага корена промяна в модела, защо да имаме четири органа, а не само един. Ние се стремим да постигнем консенсус. Но това, което предлага господин Ферховщад, много рязко се отклонява от предложението на комисията. И ние ще трябва да предложим изключително много доводи, економически, правни, политически, ако подкрепим предложението на господин Фарховщад. А ние всички знаем принципа, че комисията има монопол върху политическата инициатива. А тук става дума за един важен въпрос, с който и без това ще ни е трудно да се справим. Много ви благодаря за това, което казахте. Аз мисля, че три надзорни органа имат правосубектност, обаче това не се отнася за съвета за системен риск, така че агенциите имат своята правосубектност. Има още един интересен момент, който според мен е особено важен а именно въпроса за крайните срокове. Що се отнася до разрешаването на споровете, до взаимоотношенията между европейските надзорни органи и национални надзорни органи задължително трябва да има крайни срокове. Това е много важно. Още един важен момент, който мисля беше споменато всички. Това е, че предложението на комисията в крайна сметка – е такова, че всъщност комисията има право на последна дума, когато става дума за разрешаване на спорове. Трябва да разгледаме взаимоотношенията между Европейската комисия и европейските надзорни органи. Какво имаме тук? Тук имаме последваща проверка. И имаме разпоредба, която казва, че делегираните актове могат да бъдат отменени и могат да бъдат предмет на последваща проверка. Може да се окаже много трудно да се формулира предложението, както вече каза представителят на комисията, в рамките на договора. Ние не можем да направим нещо, което е изключително изобретателно, обаче не отговаря на правилата, които са изложени в договора. Това са правила, които трябва да спазваме. Господин Ферховщад говореше за задължителния характер на решенията и препоръките. Как ние можем да проверим това? Как парламентът може да участва в това? Господин председател, отбелязах всичко, което беше казано. Утре ще присъствам на изслушването в Комисията по економически и парични въпроси. Ще видя какви са предложенията на докладчиците там. Смятам, че сигурно ще имаме нужда от още едно заседание, за да продължим да обмисляме тези въпроси. Мисля, че трябва да обмислим това за което говорихме, но също така и да видим в каква посока се предвижва Комисията по економически парични въпроси. Господин Ферховщад каза правилно, че ние трябва да сме много амбициозни, да видим къде ще ни заведат нашите амбиции. И също така Европейската комисия каза, че решенията на последния съвет Екофин не са били достатъчно амбициозни. И така, предлагам ние да формулираме нашето предложение. Ако нямат нищо против, аз ще вляза в контакт с имате докладчици, ще посещавам техните срещи и ще държа ръката на пулса и ще ви информирам за това как се развиват нещата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички, които са се изказали. Много съм им благодарен. Аз как да предложа тъкмо това, което току-що предложи накрая господин Девиго, именно да се проведе една среща, едно заседание с четиримата докладчици на водещата комисия, за да виждам как бихме могли да, да, да координираме. Така че те, докладчиците, в своята работа да се насочат в правилната посока от институционална гледна точка, това, което е нашият ресор. И, и трябва да има някакво помирение, някакво съгласие е, е, между е, парламента и съвета на министрите на финансите и економиката. В крайна ще става въпрос за съвместно решение. Дори Испанското председателство на Съюза, мисля, има положително отношение към предложения, които биха могли да отидат и по-далече. Аз имах някои контакти в Мадрид които ме навеждат на тази мисъл. И нашата комисия, и вие сте докладчик на нашата комисия по становището, би могла да, да подтикне четиримата докладчици на водещата комисия по пътя им, така че да стигнат по-далеч. Така че на етапа на помирението е, е със съвета на помирителната процедура парламента ще трябва да бъде единен господин Барозо ни казва натискайте, натискайте, защото министър на економиката и финансите практически саботират. Не знам дали мога така да се изразя, но саботират предложението. Добре, нека, нека да им помогнем, следователно. Е, да, да, да тръгнат в правилната посока. Поне да постигнем е, е, от практическа гледна точка нещо по-разумно. Аз само това исках да кажа. Eh, Добре, ясно е, е казва е, председателят. Е, въпросът е сложен. Трябва да го проучим по-внимателно. Заседанието ни беше доста наситено. Трябва да кажа. Не знам какво ще каже господин Мендес Девиго, но моята информация е, че Комисията по финансово-економическите въпроси би искала да приключи до април и ние няма да имаме много време е, за своето становище. Нещо трябва да имаме черно на бяло към 22 февруари, да? Ако не възразявате. Да, всичко е възможно. Така че предлагам на 22 февруари да проведем е, още един дебат и на 7 април вече на 7 април да гласуваме. Това е графикът. С това изчерпахме, мисля, дневния ред. Напомням ви за предстоящите заседания на 8 февруари господин Лопес Гаридо, държавен секретар Испания от името на председателството. Ще присъства на нашето заседание, така че бъдете тук. На 27 феврари имаме редовно заседание в Брюксел. Сега, веднага е, след закриването на това заседание трябва да се съберат координаторите. Нямаме много време, понеже в 6.30, е, именно след 15 минути, преводачите ще е, трябва да приключат работата си. Сега, ако не успеем нищо да свършим за 15 минути, вероятно ще можем да се съберем и утре. А благодаря на членовете на комисията. Моля координаторите да останат в залата. С това